Good afternoon, dear colleagues. We are going to... Добър ден, скъпи колеги! Сега пристъпваме към изслушването за преселване. Нека да започнем официално с заседанието на Комисията по граждански свободи днес, което ще се състои днес и утре. Започваме с приемане на дневния ред. Ако не възразявате, по него, той ще се счита за официално прият. Няколко съобщения имам. Първо лингвистични, езиковия режим. За съжаление няма да има превод на датски, литовски, латвийски, малтвийски, унгарски и ирландски. Още няколко съобщения. Препоръките на координаторите по член 205, съответното им приемане. Първо, назначаване на докладчици. Госпожа Пас Пъс, социалистите и демократите за доклада за Европейската заповед за закрила. Това е съвместен доклад с Комисията за жените по правило 55. Госпожа Милнар от АОДЕ докладът за многогодишната рамка за Европейската агенция за основни права. Не разбирам точно какво се случва, но така или иначе. Докладчици за становище, госпожа Стивен Сотекаре за становището много дълго заглавие, регистриране на лица, които пътуват на пътнически кораби, които осъществяват връзка между пристанища на страни членки, директива 2010-65 за докладване на формалности, за кораби, пристигащи или е, заминаващи от пристанище. И накрая господин Виоти, финансови правила за общия бюджет 2016. Това са препоръките, които са прияти от координаторите. И сега, колеги, с удоволствие е, посрещам нашите докладчици и е, господин Бьорк по трета точка изслушването за Европейската рамка за преразселване. В следващите два часа ще говорим по тази тема прехвърлянето на граждани от е, трети страни, които е, имат право на международна закрила в друга страна членка. Това е едно от е, най-спешните е, въпроси, които разглеждаме в нашата комисия и един от най-трудните. Заедно с преместването. Те, то е изключително важно. Докладчикът в момента изготвя доклад по предложението на комисията по тази толкова трудна тема презаселване. Въпросът е да се създаде една рамка на европейско ниво с е, преразглеждане на съответния регламент за системата за предоставяне на убежище. Няколко неща имам да коментирам преди да представя докладчика. Първо, Регламентът е, има за цел, както казва комисията, да осигури постоянна рамка за единна процедура, а именно да се приемат е, граждани от трети страни или граждани без, е, които не са граждани на никоя държава, на територия на страна членка с цел да получат международна закрила. Страните членки ще са тези, които ще определят какъв ще е броя на хората, които ще бъдат прияти и презаселени и ще има съответно целенасочено изготвени програми от Европейската комисия. Рамката ще очертае само критериите, които трябва да бъдат отчитани, когато се определят кои са регионите или трети страни, от които могат да бъдат приети е, граждани. Ще се установят и общи стандартни процедури за избиране и третиране на съответните кандидати, както и общи критерии за допустимост да ще се установят общи основания за изключване на кандидати, отхвърляне на, на кандидати, а също и процедури за връщане. Депутати вече поставиха доста въпроси по предложението, примерно финансирането, националните програми и съответното финансиране – Какви ще са критериите за избор, как ще се събират семейства, как ще се отхвърлят кандидати, които са били отхвърлени вече от една страна членка, как ще бъдат възпрепятствани те да влязат в друга. А също и въпроса за това какъв вид законодателна уредба ще има тази програма. Дали ще са годишни програми или делегирани актове. Темата за презаселване е изключително важна. Той е един от основните инструменти, които имаме в общия план за убежище. Знаете, че той за момента не сработва в най-оптимални варианти. Затова е важно да обсъдим. Първо ще дам думата на докладчика по тази толкова важна тема, госпожа Бьорк. Тя ще представи и е, ораторите ни. Заповядайте. Благодаря. Благодаря и на нашите гости. За мен, за моята работа е изключително важно да ги посрещнем тук. Ще продължа на шведски, затова ако обичате, служете слушалки. Днес ще чуем нашите гости, нашите експерти и съответно ще можем да получим информация за това как функционира презаселването в различните държави и в международен план. Точно както каза председателя, настоящото предложение е свързано с един от малкото законни пътища за идване в Европа, за получаване на убежището, защото това е много важен въпрос за целия Европейския съюз. Много е важно, съответно, да напипаме точния пулс. Какво имам предвид? Аз лично смятам, че през заселването в Европейския съюз трябва да стъпи на натрупания положителен опит, на тези принципи, които са дефинирани в международен план в законодателството в областта на обежището трябва да стъпи на направеното от международни институции, като ВКБ ООН, например, е, както и работата на някои НПО. За да има наистина полза от програмата за презаселване в Европейския съюз, тя трябва да стъпи на всичко това. Освен това, тя трябва да може да допринесе за презаселването на повече беженци, отколкото имаме днес. Искаме да има значително увеличаване това трябва да бъде основната отправна точка и целта на настоящото предложение. Иначе няма никакъв смисъл. Вероятно разбирате. Уважаеми колеги, Програмата за презаселване на ООН съществува вече няколко десетилетия и тя стъпва на разбирането, че имаме обща отговорност, че трябва да покажем солидарност, да разделим отговорността. Това си го обещаваме ние, държавите. И Възоснова на този принцип трябва да изградим програма, която да приеме колкото се може повече хора. През заселването, независимо дали е в национален или в европейски план, трябва да е такова, че да не пречи на спонтанните идвания в Европа. През заселването не може и няма право да се превърне в контрол върху миграцията. Това ще наруши цялата идея и насоченост на работата по отношение на презаселването, която се върши вече в продължение на много години. Ние трябва да използваме международните програми, те трябва да могат да продължат да съществуват. Европейската програма няма да е добра или по-добра, просто защото премахва националните програми. Не, тя трябва да стъпи на съществуващите национални програми. Комисията е дала своя проект, ние сега трябва да го усъвършенстваме в Европейския парламент, ще работим по различни аспекти на текста, ще слушаме различни експерти, заинтересовани страни, международни институции, национални експерти, оперативни служители, представители на НПО. Аз искам да чуя какво ще кажат нашите експерти. Вашите гледни точки ще бъдат много полезни за нашата работа. Ще чуем първо представителя на Европейската мрежа за миграция, която знае какви са различните програми за презаселване в различните държави членки. Има проучване в тази област. Ще чуем ВКБ ООН. Това е централното заинтересовано лице, централният актьор в цялото това начинание. Е, ще чуем и представители на различни международни организации под шапката на Международната католическа комисия по миграция. Те също имат опит за презаселването на европейско ниво. Ще чуем и Оскар Егблауд, който е от службата по миграция на Швеция. Той ще представи националната схема за презаселване и ще чуем и естествено Международната организация по миграция. Много се радвам, че всички вие сте тук, че отделихте от времето си и очаквам с нетърпение е, да чуя това, което ще ми кажете. По-късно ще коментирам. Благодаря за думата. Thank you very much, Malin. Благодаря ти, Малин. Права сте. След е, изказалите се ще можете да коментирате и Малин ще коментира. Започваме с списъка, който ти представи. Започваме с представяне от страна на Европейската мрежа по миграция тази мрежа направи едно проучване за презаселването. То представлява сравнителен анализ между различните програми за презаселване в държавите членки. Презентацията ще направи Бен Парюсел от Шведската агенция по миграция. Заповядайте. На английски. Also... Благодаря много. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря много и на госпожа Бърк, и на депутатите от комисията по граждански е, свободи на Европейския парламент, че ме представихте тук, поканихте тук, за да представя своето проучване. То е, е съвсем ново, новозавършено. Миналата година а, започнахме работа по него и тогава не предполагахме, че то ще бъде взето предвид е, в контекста на законодателен процес. Затова много се радвам, че е, се провежда това изслушване е, по темата. Е, каква беше причината на това проучване? Има увеличение на броя на беженците по целия свят. Както всички знаете, положението в Европейския съюз по отношение на беженците е изключително хаотично. Има много а, сериозен миграционен натиск и беженци предприемат а, опасни пътувания се достигнат до Европа. Това означава, че има нужда от нови мерки за закрива и точно за това направихме това проучване, защото презаселването е едно от правните един от правните пътища и затова то трябва да бъде подобрено. А, говорихме за, за програмите за хуманитарно допускане за навлизане на Европейския съюз и в Норвегия. Говорихме е, за новите развития, за научните уроци, говорихме за е, частни схеми за спонсориране на, на такива програми, които съществуват в няколко държави членки. Ако искате да разгледате проучването в подробности, има три различни формата. Първо е един обобщаващ доклад, 61 страници. Има и съвсем кратко резюме, 8 страници, за тези, които нямат време да прочитат целият доклад. И разбира се, както обикновено в контекста на работата по миграцията в Европейския съюз, има тези доклади се основават от национални доклади от 20 24 страни. В Включването са включени 23 страни от Европейския съюз и Норвегия. Не влизат Дания, Португалия, Румъния, Словения и Гърция. Какво е презаселване? Това е прехвърлен на граждани на трета страна по искане от ВКБ ООН е. и възоснована нужда от международна закрила от трета страна към държава членка, където те, този човек има право на статут на беженец или подобен. Хуманитарно допускане. Да, а, когато има подобна ситуация, която не отговаря напълно на дефиницията през заселване. Да кажем, а, има допускане, но само за временно пребиваване – т.е. няма дългосрочна перспектива. Съвсем накратко, статистически. През петте години от 2011 до 2015 година основните страни, в които са влизали бежанците, са били Германия, Швеция, Норвегия, Финландия и Великобритания, след това Норвегия, Франция, Австрия, Италия има много страни, които обаче не са в списъка. Там броят на беженците е много по-нисък. На следващата графика виждате едно сравнение. Броя на хората преселени в Европа а, отляво и броят на онези, които са стигнали в Европа като търсещи обежище и са получили положително решение на, на своята кандидатура. Тоест, е, традиционното традиционният подход е, е много по-широко разпространен отколкото презаселването, но то може да бъде, разбира се, увеличено. Когато няколко държави започнаха презаселване и хуманитарен до, хуманитарно а, допускане, а, има страни, които имаха опит а, в това по-отрано, но от 2010 година техния брой се увеличил значително, особено през периода 2015-2016 година. На тази карта виждате четири групи държави членки. Страните, при които има постоянна програма за безаселване, страните, които имат презаселване и хуманитарно допускане при особени ситуации Австрия, Чехия, Германия, Ирландия и Великобритания. След това страните, където има презасяване при определени извънредни случаи или хуманитарно допускане и е, онези, е, които са в процес на създаване на, на такава система. Да сравним страните. 17 държави членки и Норвегия са имали такива програми за презаселване и хуманитарно допускане в миналото. 6 държави членки все още нямат опит в областта на презасяването и допускането по хуманитарни съображения. Е, по отношение на основните държави членки, целите са основни да се помогне на страните е, на първо, които са е, оказали първи подслон, да има решение в по-дългосрочен план. Различни са характеристиките на схемите, има квоти, приоритети, при подбора, различни са методите. Що се отнася до метода за подбор и статута на бенефициентите, не обикновено определя кандидатите за преселване, съответните държавни власти на държавата членка взема крайното решение. Има Използва се и с служители, работа, работа с служители от държавата членка, в която се намира лицето в момента. В Германия се изисква човекът да бъде признат за беженец от ВКБОН преди да бъде допуснат. В някои страни има практика за допълнително оценяване на, на решението за закрила, взето от не Други не го оценяват допълнително, а го възприемат като валидно още от самото начало. Има различни методи и схеми, някои съвременни, някои постоянни. И има и на различни критерии. В някои се добавят критерия, а, свързан с уязвимост, да кажем, хора преживели насилие или стезание, или пък имащи нужда от медицинска помощ. След това определени възрасти или по-възрастните хора, или децата, или пък а, самотните майки. Някои страни вземат предвид за обединяването на семейството и съществуващи от по-рано връзки с съответна държава членка. Някои страни се опитват и да измерват а, способността на а, човека да се интегрира. А, има и други критерии, които са деприоритизиращи или изключващи в някои държави членки. А освен това, някои държави членки имат квоти при извънредни ситуации в рамките на квотите за преселване – а, това са страни като Холандия, Финландия. А що се отнася до територията, повечето държави членки дават същата закрила на онези, които са дошли като търсещи обежище, като на преселените, но е, възможността за настаняване може да е различна за различните е, групи. В много страни се използват годишни квоти за презаселване и повечето от тях има географския приоритет за това откъде да презаселват хора. В последно време, разбира се, основно е, насоката да се помогне на хора от Сирия. Що се отнася до а, пристигащите, много често търсещите е, закрила са настаняване в, настанявани в е, приемни центрове, преди да им се намели жилище, други се настаняват директно в е, жилище. Има различни мерки за интеграция, курсове по език, достъп до пазара на труда и някои надбавки и също така има в някои страни специална система за презелване по различни общини, в други такава система няма. Сега, що се отнася до участието на трай... частни лица в тези програми за презаселване, само в пет държави членки има такава възможност за частен прием това е много слабо използвано като възможност, изключение на Германия, където много хора са били допуснати. Това обикновено не е, е, е вид семейно обединяване, но става дума за по-разширеното семейство. В други случаи е, става дума за определени религиозни групи. Като цяло, участието на частно лице гарант е ограничено, но някои страни заявяват, че биха се заинтересували от темата. Какви са затрудненията? Преди да тръгнат хората. Един от проблемите са дългите процедури за подбор и бавене, логистични проблеми, опасности, свързани с сигурността в трети страни, трудности при набавяне на документи за пътуване за съответните хора, предоставяне на информация преди заминаването и култура културна ориентация много често се разглежда като затруднение, просто защото има нужда от повече ресурси и хора, които да го правят, но също времено се изисква, като се смята за необходимо за да знаят хората какво да очакват, да е, могат да нагодят своите очаквания спрямо това, което действително ги очаква. След това, след пристигането, най-честият проблем е недостига на жилища, организацията на курсове по езици, потребностите е, е, от специална подкрепа, е, какво се прави по тези предизвикателства? Има нужда от добра координация между различните власти, национални и местни, например, предоставяне на адекватна и реалистична информация и достатъчно, а, достатъчно културна информация, за да може да знаят бенефициентите какво да очакват, като пристигнат, подобряване на а, настаняването, е също важен въпрос и предоставяне на постоянно настояване незабавно след пристигането. Също така се говори за увеличаване на ролята на местните общности и на доброволците, а, за да може преселените беженци да не останат напълно сами след като пристигнат. Има страни, в които се предоставя помощ и от други беженци, които вече са е, живели там от по-рано. Ангажиментите, които поемат е, държавите, са се увеличили значително през последните години, но през заселването все още е твърде е, ниско мащабно, така че не би могло на този етап да функционира като альтернативен път спрямо редовното навлизане и териториалното убежище. Е, Презаселването обаче трябва да се разшири в приложението си по един организиран начин, да включва общините и да се набляга на положителните елементи, за да може държавите, а, отговаря, държавните органи да планират а, интеграцията и приема предварително. Сега, що се отнася до частните лица гаранти, това тук е много а, нов елемент, на други страни, като Канада, например, го използват активно. Това е всичко а, в най-свит вид. Ако имате допълнителни въпроси, с удоволствие ще му отговаря и тук, и след заседанието. Благодаря. Вашия доклад е на разположение в интернет. Е, необходим ми са ни повече примери от сравнителния анализ, например, но ще ги намерим там. Ще съберем въпросите на края на всички изказани. Така че, е, разбира се, колеги, ако сега незабавно трябва да зададете въпроса, ви се налага да напуснете заседанието е, по-рано, дайте ми знак, ако ли не всички въпроси накрая. Сега е оценка на ВКБОН за действителното предложение на текста. Емата Зи Сетрак ще представи анализа на нашето предложение. Заповядайте. Thank you very much and, um... Благодаря, благодаря на комисията, че ни дава възможност много важна възможност да обсъдиме тази е, повратна инициатива на Европейската комисия и на Европейският съюз. Много е окоръжаващо да видим кои са гостите тук е, и факта, че ние виждаме основни е, действащи лица в една инициатива, която винаги е свързана с много различни такива неправителствени организации, международни организации и така нататък. Тази възможност за нас е една от е, много бъдещи такива за контакти с европейските институции, за да може да се изгради една толкова важна рамка. Искаме да се възползваме от възможността не само да представим първите ни съображения за рамката, но също така и да изслушаме и да дискутираме, защото това ще ни помогне в края на кращата да се изгради една устойчива, стабилна европейска система, която да бъде ефективна дългосрочно. Надяваме се, че нашата позиция, която ще споделим с страните членки и институциите на Европейския съюз, ще бъде чута. Първо, ако ми позволите, ще кажа, че рамката е много навременна и полезна принос за споделяне на отговорността. Няма нужда да обсъждаме дълго е, факта, това, което се случва в момента, движението по света, безпредседентната нужда от презаселване, ВКБ ООН преценява, че вероятно поне 1,2 милиона души ще имат нужда от презаселване в близките години. Така че рамката е навременна и е една важна стъпка към една устойчива програма за презаселване в Европейския съюз и също така дава своя принос за общото споделяне на отговорността в това отношение. Тя отговаря и на ангажиментите на страните членки в декларацията от, на, на Нью Йорк от 19 септември, където се призовава за разширяване на мерките за презаселване и други мерки за приемане на мигранти. Европейския съюз приветства тази инициатива Тя е плод на работата на много международни организации. Според нас също сега е момента да очертаем колко е и да подсилим е, партньорството, което дава възможност да се осъществяват процедурите по презаселване. В контекста на презаселване нашата организация работи от е, години – с много надежни национални програми за презаселване, е, включително и на страните членки от Европейския съюз. Работим и с Европейската комисия по Европейската програма от юли 2015. Тя беше също много важен кръгълен камък. 11 е, страни членки започнаха да участваш в, в програмата за презаселване за пръв път благодарение на тази програма. Тоест това е един е, пример за партньорство и сътрудничество, който трябва да бъде възприеман. Нашата роля е не само подкрепяща, но и е, също да даваме добавена стойност на процеса, да, Работим заедно с, с съществуващата вече архитектура и рамка за действие по презаселване в страните членки на Европейския съюз и тази програма да продължава дългосрочно. Ние очакваме да подкрепяме процеса. Някои основни момента, които следва да се подчертаят, когато става дума за нашата позиция. Първо, приветстваме, че в рамката се е, говори за работа съвместно с хуманитарната програма за приемане. Чухме сега какво е, предлага Европейската е, мигрантска мрежа. Те имат изключително много опит е, в действията по презаселване. И тази допълняемост е от ключово значение по две причини. Първо, така ще могат да се подсилят националните програми, не да бъдат заместени те, а да се добавят допълнителни места, освен тези, които те предлагат. А също така, както се говори и в предходната презентация, има толкова много добри практики в националните програми, примерно квотите в спешни случаи и други, които трябва да продължат да бъдат прилагани като своего рода нишови решения за много конкретни специфични нужди – ако рамката измести тези национални програми, ще се изгубят и именно тези конкретни възможности, така че по-добре е да се надгражда над тях. Ще чуем и примерите на Швеция за една програма, която е успяла именно по този начин да посрещне много конкретни нужди, като именно надгражда над съществуващи програми. Рамката, която се предлага, е, ще е добре да даде възможност за презаселване на голям брой лица, защото нуждите са много големи. Също така е много важно да има финансова и техническа обезпеченост, особено техническа. И то за страните, които нямат толкова опит в програми по презаселване. Също аспекта на предвидимост и планиране, е, за да се разработят и изпълнят конкретните ангажименти на страните членки, това са крайно необходими елементи. Тези, които работим е, по, те, по подобни програми, знаем колко е важно да има предсказуемост и планиране. Затова приветстваме факта, че ще има програма, която ще осигурява точно този тип предсказуемост. Също така планирането трябва да бъде е, е съобра... Е, съобразено с е, общите планове за презаселване на ВКБ ООН. Е. Там се осъществяват годишни консултации по, през юни всяка година. Също така може да се работи не само с годишни е, пла, планове, но и е, с многогодишни такива, многогодишни ангажименти, които ще осигурят устойчивост и стратегическо преразпределение на нуждите. В предложението се говори за два типа обработка обикновена процедура и бърза процедура. Подчертава се също колко е важно съответната процедура да бъде завършена максимално скоро. Ние определено приветстваме това и считаме, че то може да бъде е, постигнато, ако всички, които работят работят така, че да не дублират заданията си и използват в максимална стой... степен своя капацитет. Това се прави поне при нас и приветстваме и намеренията на предложения текст. Може би ще е добре в рамката да се включи механизъм, който да позволява презаселване в спешни обстоятелства. Това се базира на много положителния опит на програмата за презаселване на е, ООН. Когато става дума за обикновена процедура и спешна процедура, това разделение се свързва и с връзката, която се прави с статута, която ще, който ще бъде отреден. Е, единия статут е статут на беженец, а другия на временна закрила. Ние не считаме, че това трябва да се случва, защото имаме опит сега от Турция, когато в някои страни членки се извършва обработка на документите по спешната процедура, без да се подронва статута на кандидатите. Някои други коментари. Много е важно, говориме в контекста на регулярно придвижване на лица в Европа, много се коментира миналата година въпроса за управляване на миграцията в течение на времето презаселването е един от начините да се осигури международна закрила и придвижване на лицата, които имат нужда от такава. Презаселването има сходни черти с миграцията, но всъщност то върви по, разли, по различна логичен път. Защото тук основните съображения са закрива, защита. И разбираме желанието на страните членки като цяло да разработят различни инструменти за ефективно управление на миграцията, но презаселването по принцип не е инструмент за управление на миграция. Той е инструмент за закрила и това е много важен момент, който искаме да очертаем, е, когато трябва да коментираме предложението като цяло. Е, ние сме работили с е, няколко страни членки за как стратегически да се използва през заселването, за да се използват и други решения за бежанци, които е, не са непременно презаселване. Та стратегическото използване на инструмента презаселване не означава, че той трябва да зависи от изпълнение на споразумение за връщане и обратно приемане от, с трети страни или е, с съответните е, споразумения с е, страни, където първо е поискано обежище. Не е редно да се прави това. А за това дали да има конкретно избрани региони, в е, рамката се говори е, за това в големи подробности, според нас е, архитектурата и рамката за презаселване посредством ВКБО не всяки юни там има годишни консултации, както казах, и се излиза с едни годишни общи прогнози за нуждите, където се очертават къде, с кои са регионите, където не смята, че трябва да се използва инструмента през заселване, чисто стратегически и като инструмент за устойчиво решаване на проблема. Та, къде да се извършва презаселване и съответните цели, които са очертани в проекто регламента, следва да бъдат е, на базата на тези прогнози от ООН. А съществуващите програми е, за презаселване в, на страните членки трябва да отразяват също тези цели. Е, сега, примерно, Сирия е основен е, район, защото там 40% от общите нужди за презаселване са от, на, за сирийци как можем да работим заедно, за да съчетаем рамката с съществуващите инструменти и архитектура за презаселване. Може би се повтарям, но вече има а, съществуваща рамка посредством тези годишни консултации. Тя действа вече повече от 20 години и посредством е, тази рамка ние работим с страни, е, с е, гражданското общество, неправителствени организации, за да изградим структурите, които дават възможност да се извършва презаселване. Какво е презаселването, какви са критериите за допустимост, как се извършва то, какви са целите, какви са отговорностите на различните действащи лица в тази процедура. Всичко това е разработено и ние считаме, че е много важно настоящата предлагана рамка да, да надгради над съществуващата, а не да се разработва нова структура, която да съществува в паралел или да дублира вече разработената. За нас това е много важно. Още нещо – колко важно е да се признаят различните роли и отговорности на различните действащи е, лица по презаселването. Би следвало доста по-ясно да се разпишат тези моменти в е, предлаганата рамка, за да може е, различните партньори, които работят по презаселване, да работят само по темите, по които те дават добавена стойност. Страните членки да си имат съответния правителствен подход към презаселването, ООН е да се занимава с въпросите за подготовките, културна на подготовка и така нататък. Тоест, целият, цялата мозайка от различните партньори, които работят заедно, имат различни функции и те съставят общо цялата картина. Също целите на презаселването са различни. Когато говоря за стратегически използване на този инструмент, това е естествено, защото се работи с различни страни. И първите страни по приемане на молба за бежанци са тези, които могат да дават най-достоверени съвети в това отношение. После, въпроса за събирането на семейства и през заселване и какви са критериите. Критериите за допустимост тук споменава членове на семействата отделно и ни се струва, че може би по този начин предложението неволно ще размие разликата между събиране на семейства като начин всъщност лицата да се възползват от основното си право да бъдат събрани с семейството и второ и е, възможността да се използва презаселване като закрила за бежанци. Това е много важен аспект, който трябва да бъде допълнително обсъден. Призоваваме заинтересованите страни да формулират програми за събиране на семейства в духа на декларацията от Нью Йорк. И накрая в предложението се говори за създаване на комисия на високо ниво, но пак да кажа, съществуват структури, които могат да бъдат пригодени за постигане на европейските цели. Извинявам се, че отнех твърде дълго, но това са само някои от първоначалните ни размишления, които искахме да споделим с вас и се надяваме, че това ще е само първата възможност да а, споделим а, становища и в по-голяма, по-големи подробности. Накрая с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря, много, много полезно беше. Има много неща, които парламента ще трябва да предложи като изменения към предложението, така че много удачно. Малим Бьорк, съвсем накратко, тъй като имам още три презентации. Ще изчакаме вашия принос. Това бях само уводни бележки. Записах си някои неща. Мисля, че трябва да ни дадете повече информация за това какво да правим, за да имаме структури, които се допълват. И трябва да чуем малко повече за това как европейската програма да стане част от съществуващата инфраструктура и как тя да пасне по много по-добър начин. Благодаря ви за това, което казахте. Благодаря за тези бележки, каза председателя. Следва едно съвместно изявление на различни НПО относно рамката. Искам да благодаря на онези НПО, които са тук. Те ще дадат своя принос към доклада на Малин. Вече са ни помагали по отношение на други доклади, например доклада за преместването, различни елементи по рамката за убежището. Петра Хюек е ръководител на Международната католическа комисия по миграция. Тя ще представи съвместната декларация на тези НПО. Петра, заповядай. Благодаря. Благодаря на госпожа Бьорк и на вашата комисия за това, че ни дава възможност да дадем а, своята гледна точка относно това предложение на комисията. Няколко НПО работят по тази декларация тя е доста подробна. Не мисля, че 10 минути са достатъчни, за да представя подробно нашата позиция. Все пак ще представя основните елементи. Нека да спомена, че има НПО, които работят по схемата за презаселване от дълго време. Те се опитват презаселването в Европа да проработи. И в национален план работят работим в областта на интеграцията, въобще по различните аспекти на презаселването. Кои са НПО, които допринасят към нашата декларация? Значи Каритас Европа, Църковната комисия за мигрантите в Европа, Европейския съвет за беженците и хората в изгнание, Международната католическа комисия по миграцията, Международния комитет за спасяване и червения краси, неговия офис към Европейския съюз. Разгледахме предложенията. В тях има някои добри неща, има и повод за тревога. Мисля, че трябва да има хармонизация на програмите. В същото време обаче има някои области, в които би могло да има подобряване. На първо място, нека да кажа, че рамката не трябва да е такава, че през заселването да зависи от това доколко третите страни сътрудничат с Европейския съюз в областта на миграцията. Не, презаселването трябва да е обвързано с нуждите от презаселване и трябва да се помага на беженците, особено на онези, които са беженци от дълго време. Какво имам предвид по дълго време? Това са беженци, които понякога даже повече от 10 години са в беженски лагери. Регламента би могъл да е малко по-прозрачен и да бъде по-добре структуриран. има сливане на традиционното презаселване в рамките на Века БОН и други аспекти, като събирането на семейства, хуманитарни визи и така нататък. Въпрос за така нареченото спонсориране или приемането в частни домове, това всъщност не е част от презаселването, това си е нещо по-различно. На следващо място, допустимостта за презаселване по силата на настоящата рамка не отговаря на категориите на век БЛН, така както те са определени в наръчника на, века БЛН. В момента има прилагане на произволни и несъразмерни критерии спрямо тези беженци, които трябва да бъдат презаселени. Освен това, ние смятаме, че трябва да има по-добро планиране на приемането на беженците и по-добро планиране на тяхната интеграция. Смятаме, че член 4, свързан с факторите, които трябва да се взимат предвид, когато се определя откъде да дойдат през заселените лица, мислим, че тук трябва да има вързване с целите на реадмисията, на интеграцията, подобно на колегата от ВКБ, не през заселването има друга цел. То е насочено към намирането на трайни решения. То е един траен инструмент. Сега има едно преместване на, на фокуса. Ние смятаме, че заселването трябва да е насочено към бежанците, които са в най-тежко положение. За тях трябва да се преди някакво трайно решение. Вече казах за онези, които са бежанци от дълго време, те като че ли не се включват в това предложение. Комисията говори за онези държави, които са на миграционните потоци е, към Европа, какво да кажем за конгуанците, например, или за онези от е, областта на, на големите езера. Е, ние не трябва да изпускаме от поглед хуманитарната същност на презаселването. И трябва наистина да обърнем внимание нуждите на най-уязвимите, на най-засегнатите. Ако трябва да кажа няколко думи за целите на рамката за презаселване, те не са пределно ясни. Бихме искали да се търсят трайни решения и да има по-добро и по-качествено е, презаселване и настаняване. Това би било много полезно, тъй като искаме рамката да бъде приложима в рамките на 10-15 години. Не можем да разглеждаме само настоящото положение, само това, което се случва, например, в Турция по-настоящем. Препоръчваме в член 7 да се включват цели различни от тези свързани с максималния брой. Освен това искаме да има позоваване на нуждите, така както те се определят в рамката на БОН, както и някои други е, критерии, които трябва да бъдат е, споменати. Смятаме, че Европейския съюз може да поеме ангажимент да приеме поне на четвърт или 25% от е, беженците в целия свят на, на годишна база. Това е само пожелание, естествено. Извинявам се за това, че телефона ми звъни. Що се отнася до прозрачността? Чувам шведски. Искаме за целите на прозрачността регламента да очертае различните програми, които попадат в неговото приложно поле, тъй като регламента покрива традиционното презаселване в рамката на ВКБОН, както и други елементи, като приемането по хуманитарни съображения. Искаме съответно всичко това да бъде написано в цялото предложение. Член 2 и член 8 трябва да споменат съответните разлики, за да знаем за какво става дума. Ако трябва да кажа няколко думи за допустимостта, забелязахме, че член 5 определя категории беженци, които могат да бъдат презаселени по силата на съществуващата рамка, рамката, която се прилага по-скоро. Е, това не отговаря обаче на категориите на ВКБОН. Е. Например, категорията лица, за които няма альтернативни решения. Лица, които не могат е, да се интегрират на съответното място. Тези лица не са включени в регламента. Не е ясно за тях дали ще има възможност за презаселване. Искаме това да се включи и то изрично. По отношение на категорията лица, които са социално и економически уязвими, това е нова категория, която е въведена в контекста на споразумението е с Турция, познато като едно към едно. Ние смятаме, че тук също трябва да се взема предвид критериите за приемане и презаселване на ВКБОН. По отношение на събирането на семейства, и тук правя връзка с казаното от колегата от ВКБОН, ние искаме да се гарантира, че ще се спазват критериите, на БОН тогава когато през заселването е единствения начин да се е, съберат семейства. Член 5б, тук се включват семейства, които винаги са били в Европа или вече са в Европа. Е, тук е, има и някои други аспекти, които обаче не могат да бъдат е, определени като критерии по силата на събирането на семейства. Знаете, че има една директива, която позовава, която постановява по-скоро, че трябва да се обърне внимание на членовете на нуклеарното семейство. Ние смятаме, че рамката на ВКБ не трябва да се използва във всички случаи, които не отговарят на включеното в регламента. Член 5b2 трябва да се използва само когато няма други правни пътища. Тук говоря отново за събирането на семейства. По отношение на финансовата страна, е, презаселване, което е от приоритетни райони, може да се финансира. Казва се тук 10 е, 000 евро на беженец. Ние смятаме, че финансирането трябва да се прилага за традиционното презаселване и за другите типове приемане. Ние смятаме, че ако се приеме предложението, което имаме в момента, можем да накараме държавите членки всъщност да не приемат в толкова голяма степен презаселването. Финансирането според нас трябва да се прилага гъвкаво и трябва да може максимален брой бежанци да бъдат презаселени, независимо дали те са от съответния приоритетен регион или не. Отново казвам, е, в нашия фокус, в фокуса на вниманието ни трябва да са онези, които са най-уязвими. Ние смятаме, че да трябва да се поддържа а, така наречения двустранен подход в рамките на правната рамка, позната като АМИФ. В миналото имало практики, които биха могли да бъдат взети предвид в това отношение – отново казвам, целта е да се приемат максимално много хора. Не е ясно какво представлява спешната ситуация и как такива ситуации ще се отчитат. В тази връзка трябва да кажа, че презаселването на практика спасява човешки животи. И това би било един значим принос на Европейския съюз вече споменахме категориите, които като че ли са изключени. Например, лица, които, чието му уби са отхвърлени в една държава членка, няма как да бъдат обект на презаселване. Не разбираме защо някои лица се подбират като допустими, а други не от а, правителствата. Понякога може да има бежанци, например, които имат нужда от спешна медицинска помощ. Тази помощ струва много пари и правителството може да реши просто да не поема на плещите си такава отговорност и, и такива разходи. Ако една държава членка реши да не приеме съответното лице, защо обаче да се пречи на друга държава да го презасели, ако сметне, че това е уместно. Това е нещо изключително нечестно. Може да има държава, която иска да поеме съответните разходи. Колегата от ВКБ не вече каза, че рамката трябва да се стреми да подобри съществуващите процедури. Член 10 и член 11 описват процедурите за презаселването. Тези членове предвиждат цялостна промяна на съществуващата рамка. Например, член 10 казва, че идентификацията трябва да се прави от държавите членки, а не от ВКБОН. Е, ВКБОН смята, че държавите членки ще станат е, основния е, играч в цялото това начинание. Държавите членки ще идентифицират, ще обработват Предложението формализира различните е, процедури, които трябва да се предприемат. По отношение на бързите процедури, е, спешните ситуации, мисля, че тук вече казах няколко думи. В заключение, няколко думи относно приемането и интеграцията. Ако целта е да се създаде единна система за приемане, ние трябва да създадем а, различни услуги, които да са насочени към по-доброто презаселване и интеграция. Добре е да има механизми, по силата на които бежанците да бъдат приемани както трябва в държавите членки. Регламента като че ли наказва бежанците, които преминават от една държава членка към друга в търсене на по-добри възможности за живот. Много често презаселването не е успешно в една страна и това трябва да се вземе предвид. Всяка една европейска схема, ако искаме да е успешна, трябва да се основава на доброто планиране от страна на държавите членки. Е, и това планиране пък от своя страна трябва да е насочено към е, оптималната интеграция на бежанците. Е, държавите членки за тази цел трябва да работят и с местните власти. Добре е да има сътрудничество с представителите на ВКБОН, с НПО. Представителите на гражданското общество са готови да направят презаселването в Европа в една успешна инициатива. Благодаря ви много за това, че имах тази възможност да представя нашата позиция. Благодаря. Преминаваме към Оскар Ейкблауд, от Шведската агенция по миграция. Той ще представи Шведската национална програма за презаселване. Имате думата за около 10-15 минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Малин Бьорк, че ме покани тук да се изкажа във връзка и с предходните изказвания по предложението за регламент. Аз представлявам оперативната агенция в Швеция и вместо да коментирам този текст, ще говоря за нашия опит от 17 годишната ни история. Опит, който е белязан от много успехи. Разбира се, има различни начини за работа в областта на презаселването и може да има различни подходи, които да са а, добри. А, презаселването е нещо, което изисква доста труд. Не непременно много ресурси, но много труд. Самото обработване на информацията изисква сериозно координиране на усилията поне 10 различни а, органа а, в различни страни трябва да си сътрудничат, за да се стигне до преследването на един човек а, от чужбина в една община в Швеция. Аз имах голям късмет, че имах за ментор човек за 30 години опит, работи от 10 години в тази област вече. 1900 души сме презаселили през 2016 година, 3400 са предвидени за 2017, 5000 за 2018 година. Това е сериозно увеличение и то вземайки предвид е, ситуацията в е, Швеция, при която има изключително голям брой бежен, е, търсещи обежища, които са навлезли в страната. 163 000 души за последната година. Работата ни по отношение на юриспруденцията и политиката е тясно свързана с обичайната система за закрила в Швеция, с системата за обежище. Има нови правила за търсещите обежище от това лято. Те е, е, предвидено да получат временна закрила в Швеция, а пък през заселването има като крайен резултат постоянна възможност за оставане на съответните беженци в Швеция. Тук виждате няколко основни елемента от нашата програма, които а, имаме, които си поставяме за цел не винаги е лесно всичко това да се постигне. Първо, важно системата да е надежна, да е последователна. Тя съществува от 1950 година. Тя е надежден инструмент за работа с ВКБОН и с общините, защото става дума за логистична дейност, на която общините могат да разчитат и могат възоснова основа на нашата дейност да разработят и своя експертен опит. И гарантираме постоянна закрила за бъженците. Дейността ни е мотивирана от потребностите. Шведското правителство и структура агенцията да работи с, е, основно или единствено възоснова на оценките за потребностите на ВКБ ООН. По-настоящем работим въз основата на документа за е, световните потребности през заселване, който излиза всяка година е, през лятото и се издава от ВКБ ООН. И така ВКБ ООН е много важен при определенето на потребностите. Освен това, е, за нас основен елемент от работата ни е че нашата служба не, няма право да решава кой беженец може да бъде допуснат до презаселване и кой не. Това е много важен елемент. Това означава, че не се налага да се навлиза в много тежките обсъждания с, с семействата, с, с отделните беженци. А, това е изключително тежка и ресурсно изискваща задача, която се поема от ВКБ Програмата за презаселване е, е многообразна от географска гледна точка, т.е. в Белгия, е, извинете, в Швеция идват бъженци от различни страни по света. По-настоящем 40 до 60% от тази програма е насочена към бъженци от Сирия но има възможности и а, за хора от Афганистан, за а, сумалиците от източна Кения, за Судан и прочие. Тоест, работим и по нововъзникнали кризи и по кризи, които съществуват от дълго време. При нас има най-голяма подквота за целия свят за спешни случаи. 450 души са преминали през системата по тази квота за бързо обработвам документите за спасяване на хора, които са наистина много застрашени. Дисиденти, хора, които са изправени пред сериозна непосредствена заплаха, хора с тежки заболявания, които могат просто да умрат заради болестта си или е, е, да пострадат от много тежки последици от болестта си, ако не са презаселени е, хора, които има опасност да бъдат върнати обратно в страна, където ще бъдат изтезавани или убити. Така че е, много се радваме, че имаме такава възможност за бърза процедура. За съжаление обаче не винаги успяваме да е, се справим с цялото търсене и за съжаление има хора, които загиват. Недискриминационна системата ни на подбор прилагат се правилата на директивата за допустимостта. Има проверка за сигурност и шведски закон за закрил за бъженците. Това са а, всички елементи. Няма определени подгрупи, освен, разбира се, географското разпределение, което се изисква от ВКБ ООН. Няма специално ударение върху определен пол, възрастова група, етническа група или религиозно вероисповедание. И накрая, но не на последно място, инструментът е изключително гъвкав и бърз. Работим с не, могат да се променят потребностите по време на фискалната година, пък ние като правителствен орган, държавен орган, определяме дейността си в рамките на финансовата година, но когато потребностите се променят, можем да сме гъвкави. Либия 2011 година, положението в Сирия, хората, които в момент, хората, идващи от Сирия, хората, които в момента са в Сирия, искат, имат нужда от закрила и хората Африка. Има общини, които не са способни да приемат допълнително хора. Имаме определен начин на разпределен на хората по общини, по определен стандарт, кой, който също взема предвид а, и прави оценка във връзка с сигурността на всяко едно лице. А, оценката се а, взема изключително бързо. Преглеждат се документите до един-два дена след техното подаване. Сега за бюджета, действително, най-големия разход е за преселването, две годишен грант на общините, същия по размер като гранта за беженци, пристигнали по стандартния начин. След това има разходи за персонала и разходи за подбор и прехвърляне, основно за Международната организация по миграция. И накрая, какви са затрудненията ни? Основен проблем в Швеция е, е свързан с настаняването. Много хора пристигат, включително ще пристигат през следващата година и настаняването не е лесно. Да намерим нови инновационни начини да използваме жилищата заедно с общините е важен въпрос и не е лесен. След това възможността на съответните хора да им се издействат документи за излизане от съответната страна също е доста сложна. Работим с много от тези страни, но основните ни партньори е Международната организация по миграция, която подхожда изключително е, посветена. Много е важно да имаме представа е, какви са тези хора, какво се е случило с тях до тук, преди да стигнат до съответните общини. И събираме информация, която да предоставим на беженците, но тя бързо остарява. Това е едно от слабите места. А, важен е въпросът, свързан с сигурността. Трябва да бъдем внимателни, но ние и службите по сигурност да анализираме по един и същи начин въпросите, свързани с презаселването. По един и същи начин се оценяват всички а, кандидатури за презаселване и а, е, се елиминират до максимум а, е, заплахите. В Швеция предоставянето на услуги е монопол на държавата. Сигурно има какво да научим от други страни основа на е, опита на местно и регионално равнище а, за предоставянето на услуги. Що се отнася до многостранното сътрудничество. Работим активно в тази област за изграждане на капацитет в различните страни. В момента работим в периода и е, по проекта Франк, който изисква подготовка за оперативна готовност за презаселване в случай, че има нужда. Участваме и в съвместния механизъм за подкрепа за страни, готови да участват или да се включат скоро в механизма за презаселване и им предоставяме подкрепа и експертна подкрепа. Благодаря много. Разбираме какво се случва в Швеция. Оценката на орган... Международната организация по миграция сега. И след това предстои дискусията. Знам, че има колеги, които искат вече да зададат въпроси, така че давам думата на представителя на Международната организация по миграция, господин Кесада. The... Благодаря, господин председател. Много от основните моменти вече бяха очертани от говорещата преди мен и за това аз ще повторя някой от тях. За мен е привилегия тук. Да бъда тук. Създаването на рамка за презаселване е една много е, амбициозна цел. Тя подкрепя националните програми в това отношение с цел да предоставя една стабилна рамка тази дейност е, е подтикната и от е, чувството за неотложност на много от въпросите, свързани с осигуряване на достойно съществуване на тези лица. Споделям е, мненията на изказалите се преди мен, че има какво да се подобри по текста. Ние дискутирахме с докладия, в ся... докладчика и докладчиците в сянка. По първия въпрос, условията, приветстваме разработването на ред важни елементи, като примерно възможността да се използват процедури още в е, първите моменти, е, определяне на географски приоритети на базата на сътрудничество от страна на трети страни по тематиката бежанци и обежище може да подкопае един от много малкото инструменти за хуманитарна помощ и международна закрила. Презаселването е всъщност инструмент, който е достъпен само за много малка част от вътрешно разселените. Също така са ограничени и броя на местата. Може да има връзки между рамката за презаселване на Европейския съюз, може връзките им с други про програми да бъдат подсилени, за да не нарушава едната програма другите но броя на местата, които се предоставят, трябва да бъде разумен, да има смисъл да се предоставят, за да... А сега в предложението не се упоменават минимални цели, говори се за постепенно засилване на усилията, но не е ясно какво означава това. Нека да се покаже ясно какъв би бил един разумен брой на лицата годишни квоти, е, ако се определят, тогава общото въздействие на предложението ще остане неясно и също така няма да даде възможност да има предвидимост. По отношение на вторичното придвижване в Европейския съюз, всъщност е, различните програми, за презаселване, когато се обединят, могат да дадат възможност за вторично придвижване, но само ако се отчитат съответните условия за предоставяне на статут на бежанец, за да може да се е, намали разнобоя в е, националното законодателство и дефиниции предоставянето на съответния статут на пре... заселен би следвало да дава права и за различните програми за интеграция. Което ме води до следващия коментар. Именно интеграцията е най-добрия механизъм за избегване на вторично придвижване. Защото тя е и основната цел на хуманитарната програма, а и критерии за измерване на успеха й. Затова страните членки трябва да се възползват от рамката за презаселване и да инвестират в усилия за интегриране. Това ясно бе коментирано от колегата от Швеция. Тези усилия, разбира се, искат и съответни средства – в фонда за обежище, е, миграция и интеграция има средства от порядъка на 1,2 милиарда. Интеграцията обаче има нужда от конкретно разработени структури и дългосрочни усилия. Необходимо е мерките по презаселване, особено за травматизирани семейства, да започват с подготвителни мерки още преди е, тръгване. Те могат да бъдат подсилени. Ако се е, знае, е, така да бъде дефинирано ясно и колко ще продължат е, тези действия, колко ще продължи цялата процедура. Когато нещата се случват в последната минута, е, има повече проблеми. За критериите за презаселване – Колегите очертаха много неща. Um, we see that a number of internally displaced person, IDPs and other victims were are много вътрешно разселени е, лица също имат нужда от международна закрила и презаселването може да бъде един инструмент. Штатите и Канада всъщност са използвали подобен подход в миналото. Това не е нищо ново. И за разлика от процедурите за бежанци, идентифицирането на вътрешно разселени лица за презаселване не е механизъм, който е добре разработен и там няма и достатъчно възможности за предотвратяване на дискриминация. Но презаселването е един възможен вариант. Когато подобни лица, т.е. вътрешно разселени лица се включва в програмите за заселване, те трябва да бъдат отчертани и отчетени в годишните глобални прогнози на ОНЕ. Тук става дума за хуманитарни програми, водени от е, хуманитарни принципи. За това би следвало да има мерки за избягване на социалното изключване. Достъпа до закрила не следва да бъде дискриминиращ. И не следва да се отчита е, дали законно или незаконно са влезли в страната. Механизма за консултации приветстваме факта, че се канят и други участи, участници в комисията на високо ниво, че ще се предвижда регулярна консултация на заинтересованите страни, така че ние да можем да дадем а, своят опит. Специално Международната организация за беженците има 65 годишен такъв опит. трябва да се е, използва в максимална степен съществуващия механизъм за координиране между международни организации и институции и той трябва да бъде подсилен, а не да се създава паралелен такъв. Във всички случаи благодаря, приветстваме това толкова важно предложение за рамка, общностна рамка за презаселване и можете да разчитате на нашата продължаваща подкрепа. Председателят. Благодаря. Благодаря на господин Касада. Благодаря, че бяхте и достатъчно кратък. И сега можем вече да дадем думата на нашите колеги е, депутати е, за въпроси. Ако обичате, дайте знак е, дали искате да се изкажете. Докладчиците в сянка, виждам, че и други депутати искат думата.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 тези експозета. Благодаря за това, че споделяте вашия опит. Имам въпрос към представителя на ВКБ ОНЕ. Нека в началото обаче да кажа, че подкрепям съдържанието на законодателното предложение. То обхваща в една рамка различни аспекти, без да налага. Ако една трета държава попречи на някои бежанци да напуснат, какво ще се случва? Знаете, че има подобни примери от Турция. Разбирам, че ВКБО не работи с точковата система. На последния съвет е, на министрите този въпрос е, беше обсъден. По отношение на уязвимите бежанци, мисля, че трябва да придадем малко повече плътност на разпоредбите. Разбирам, че има и две категории, които се създават тук и економически бежанци, както и семейство. Предвижда се едно малко по-широко определение на семейството. Какво ще е въздействието на тези нови аспекти върху процеса на обработка? Благодаря, Кати Пири. Благодаря. Не чух някой от вас да казва, че обвързването на предложението за презаселване с сътрудничеството от страна на трети държави е добра идея. Мисля, че това е една много опасна стратегия за Европейския съюз. Няколко въпроса. Има ли някой от вас, който смята, че настоящото предложение може да увеличи броя на презаселените лица в Европейския съюз? Кажете, може би някой от вас е, ще, ще внесе положителна нотка в разговор. По отношение на финансирането, колегата говори по този въпрос. Имате ли опит, който да показва, че финансирането може да бъде нещо като стимул? Знаем, че разходите за тези хора ще са доста и ще са повече от парите, които могат да се използват за стимулиране. Един въпрос към оратора от Швеция. Красноречиво обяснихте, че през заселването изисква много работа, не само ресурси. Ние като прогресивно мислещи в парламента искаме да има голяма европейска рамка, например 200-250 хиляди души годишно. Вие имате голям опит с презаселването, дългогодишен опит, работите и с други държави, смятате ли, че това може да се случи при нас? Ще успеем ли? Или сме твърде амбициозни? Надявам се, че това не е така. Надявам се, че ще успеем в крайна сметка. Кажете ни как да процедираме. И накрая, ясно е, че ВКБОН има много важна роля – тя има важна роля в целия свят по отношение на презаселването. Има обаче случаи, например в Турция, където ВКБОН не регистрира сирийските бежанци, а например иракските и афганистанските бежанци, които са много по-малко. Искам да попитам, не търсен събеседник ли е, що се отнася до презаселването, или може да се мине и по други пътища, Естествено има международни стандарти, които се осигуряват от ВКБОН и те не могат да бъдат загърбени просто така. Но все пак. Благодаря, казва председателя. Ще помоля и колегата от АРС да, да вземе отношение. Ще я добавя по нейно искане. Юдец Аргентини. Благодаря, господин председател. Много ме притеснява това предложение. Не съм сигурна дали то ще направи така, че ще има повече презаселени лица в ЕС. Затова искам експертите да кажат какво смятат. Аз мисля, че ние трябва да създадем законни пътища за влизане в ЕС чрез които да влязат много-много е, повече беженци, отколкото сега. Някой от вас каза 25% от хората, които са в нужда годишно. Смятате ли, че предложението ще доведе до увеличаване на броя на презаселените лица? Как гледате на хармонизацията на стандартите? този въпрос в светлината на националните политики, които съществуват. Притесняваме нещо във връзка с хармонизацията и това е следното предложение. Може да се отхвърля една молба за презаселване и не трябва да се казва на другите държави членки какви са основанията и другите 27 държави членки няма да могат да презаселят съответното лице. Може би ВКБ, не могат да помислят какво да се прави с такива лица, дали не може да се намерят други места за тях. Какво смятате вие е, по отношение на това конкретно предложение? Благодаря. Госпожа Винбери. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички експерти за информацията. В началото нека да кажа, че много се гордея, че в Швеция имаме такива добри резултати по отношение на презаселването. Мисля, че е много полезно, че сътрудничим с ВКБОН. Всъщност, ние наистина помагаме на хората, които бягат. Радвам се, че това е така. Трябва обаче да кажа, че се притеснявам относно рамката, която Европейския съюз би трябвало да създаде. Говорим за европейски правила за презаселването. Какво ще правим? Мисля, че ще има стълкновение с националните рамки, които съществуват. И ето защо трябва те да станат равнопоставени на европейската. Какво смятате вие? На следващо място – Значи 10 000 евро се предлагат за всяко презаселване, което се осъществява. Това може да доведе до увеличаване на броя на презаселене. От друга страна обаче, какво ще означава това от гледна точка на персонала? Колко персонал трябва да се назначи, за да се приложи тази обща рамка на презаселване? Може да трябва да се наемат страшно много хора. На следващо място. Относно критериите, ако погледнем различните критерии, ясно е, че има хора в неизгодно положение, уязвими лица, деца, жени, хора, които са били изтезавани. Има обаче един критерий, който говори за социално-економически уязвими лица. Каква е границата тук? Защото според мен повечето хора, които живеят в един беженски лагер, са социално и економически уязвими. Какво точно се има предвид тук? Какво е определението? На следващо място. По отношение на презаселването. Имате предвид презаселване от Гърция и Италия от там ли искате да вземете тези хора ние работим с много различни държави в Швеция. Имам предвид, искате на първо място да се вземат предвид Гърция и Италия, така ли? Благодаря, каза председателя. Мисля, че трябва да чуем и комисията по някое време. На следващо място. Някой друг иска ли да каже нещо? Няма други желаящи. Нека да чуем представителя на IRC. Споменавам IRC, защото чухме, че и други НПО искат да се изкажат. Заповядайте. Благодаря. Благодаря на всички изказали се за е, интересните експозет, е, в частност на Петра и ICMC. Вие работехте много за тази обща декларация на НПО. Радвам се, че и ние можем да се изкажем, ние, които сме тук сред публиката. Е, IRC е, помага много е, на беженците в различни държави. Освен това, имаме и експертен опит в областта на презаселването. Подкрепяме всяка година около 10 000 беженци е, в техния път към презаселване и интеграция. От дълго време пледираме за европейска схема. Смятаме, че тя трябваше да бъде създадена много отдавна. Европейския съюз е богат регион и има международни задължения и трябва да ги изпълнява. Подобно на други НПО, ние се притесняваме, че схемата трябва да наистина да, да носи допълнителна полза, а не да ограничава. Има спонтанни пристигания, те трябва да бъдат отчетени, трябва да се гарантират законови потоци, законни по-скоро потоци на, на, на пристигане. Госпожа Пири каза, че трябва да се предвиди дали наистина ще има увеличаване на презаселените лица в Европа. Не трябва да има тавани на броя на презаселените лица. Ние а, пледираме а, за един голям брой лица, които трябва да се презаселят, 108 хиляди годишно. Смятаме, че това е постижимо. Как стигнахме до тези цифри, може да разберете от документите, които сме оставили тук в залата отзад. Имаме няколко въпроса, освен това, към експертите. На първо място, за да се защити хуманитарната същност на презаселването, ние смятаме, че трябва да има официална роля и за парламентите, и за различните действащи лица. Трябва да се наблюдава какво се случва с схемата и доколко тя работи както трябва. Как да стане това? искам да попитам, особено като си има предвид, че съществуват така наречените делегирани актове на лице е и състава на Комисията на високо ниво за презаселването. На следващо място, какво смятате за интеграцията? Един от е, основните начини за действие от страна на Европейския съюз е интеграцията. Има вече голям брой хора, които са пристигнали. Е, смятате ли, че трябва да има мерки, които да се предприемат преди тръгването на път от страна на беженците, след тяхното пристигане? Може ли да има и е, някаква роля на Европейския съюз по отношение на наблюдението на това, което се случва? Благодаря казва председателя. Сега ще дам е, думата на нашите гости. В края ще се изкаже и Малин Бьорк. Тя ще обобщи, ще направи заключение. Първо ще дам думата на Бернт Парюсел. Моля всички оратори да бъдат максимално кратки. Отговорете на въпросите, които са насочени най-вече към вас. Благодаря, казва господин Парюсел. Мисля, че към мен въпрос не беше зададен. Не искам да коментирам предложението, тъй като аз отговарям за съпоставителното проучване, а не за, самото е, предложение. По отношение на обема на презаселените лица и дали те ще се увеличат. Има една тенденция. Е, много държави с оглед на беженския поток затварят своите граници, въвеждат рестриктивни мерки. През заселването може да има и друга функция, не само функцията на закрила. То може да доведе до една по-чиста съвест. Много държави вече правят нещо за презаселването, но броя на лицата, които идват тук е много малък. Трябва в крайна сметка да се отправи политическо послание – че това е нещо положително и не трябва само да си затваряме границите. А, лицата, какво ще стане с тях, ще разберем в близко бъдеще. Сега давам думата на колегата от ВКБОН. Благодаря много. Благодаря за всички дадени въпроси. Съвсем накратко по оценката в точки на уязвимост. Става дума за определенето на хора, които имат нужда от презаселване. Това е от... Това е цялостен процес от самото от самата първа среща с съответния беженец през всички останали елементи познаването на човека, на общността, на страната, в която е, е приютен. В контекста на Сирия, там разполагаме отлична, е, с отлични данни за беженците. Данните се събират не само от е, ВКБ не от всички хуманитарни партньори, с които работим всички съседни страни. Събираме данните на една платформа, е, която е на разположение на ВКБ ОНЕ и можем да видим кои хора имат уязвими деца, къде има семейства, където главата на семейството е дете или пък главата на семейството е жена. Така че така се определят. така имаме информация за различните случаи. Има различен тип уязвимости, социално-економическа уязвимост, събиране на семейство и прочие. По социо-економическата уязвимост трябва да се даде определение, защото, както някои от вас споменаха, действително много беженци попадат в този критерий. Важно е да се вземат предвид и новите критерии за допустимост. Има различни съществуващи системи и за ВКБОН, и за неправителствените организации. Те работят по съществуващите до тук критерии. Ако започнем да добавяме нови критерии, при които определенията не са напълно ясни, може да се окаже, че подбиваме някои от важните предпазни елементи в системата. За обединението на семействата, както казах в своето изказване, темата е изключително деликатна. ВКБО не работи по обединяването на семействата като един от критерии по, презаселването, но само за лица, които не биха могли по какъвто и да било друг начин да се възползват от а, легален начин за обедняване на семейството. Ако се съберат членовете на семейства в един общ подход, всъщност сливаме събирането на семейство с презаселването и всъщност има възможности за презаселване, които са твърде ограничени, а пък вместо да се използват за други хора, които имат и други пътища, те се използват за предасяване на членове на семейство с цел за обединяване. Тоест трябва да се видят различните възможности, с които разполагат тези хора и да не съвместваме един път с друг. Презаселването трябва да е основано на потребност. Това е хуманитарен механизъм за закрила е свързан с механизъм за споделяне на отговорността. Трябва да има добри ресурси достатъчно добри, особено що се отнася до а, приема и интеграцията. И ако това се направи, могат да се увеличат броя на хората. Между 2012 и 2016 година ВКБ ООН е удвоила 80 и 5 на 150 хиляди броя на случаите, при които се иска презаселване. Това е възможно. И сега, след декларацията от Нью Йорк, имаме възможност да обмислим. Това е добро начало за нова програма, но трябва да е основана на потребности, да Председателят прекъсва оратора. Добре, ще спра до тук. Питахте се броя на хората. Да, това е тема, която за нас е важна. Опитваме се да видим как може да се действа, що се отнася до опита на сирийците и поетите ангажименти в рамките на ВКБОН и вземането предвид на различни други възможности е, за преместване на хората, които е, са отвъд през заселването. Е, това е много успешен подход сега, когато изглежда, че обединяването на семействата започва да се включва към презаселването, започват да се объркват нещата. Допълнителните браки могат да се постигнат по различни начини, да се иска повече спонсор, спонсорство, лично гарантиране от страна на определени лица но тогава да не се нарича презаселване. Съвсем накратко по увеличаването на презаселването в Европа по мащаб. От логистична гледна точка не става дума само за е, капацитета за прием, нещо, което е по-политическо решение. Аз е, мога да кажа, че по отношение на обработка това може да стане Канада 25 000 е, само за няколко месеца но те няма да го направят отново, доколкото разбирам, защото обикновено при заселването, вземайки предвид, че това е дългосрочна инвестиция, трябва да, да расте постепенно, но а, не смятам, че е невъзможно оперативно Европейския съюз да е готов за на, широкомащабна кампания за презаселване но заради, за това трябва да има съответната оперативна готовност и добра система за прием. Ако постепенно се увеличи броя на презаселваните хора, това може да се получи. За това започнахме и проект за увеличаване на готовността. А, има политически теми, но има и прагматични въпроси и се опитвахме да разрешим първо прагматичните въпроси. Благодаря. Патриски Сада. Благодаря много. Както виждате, сред говорещите в изслушването има голямо съгласие, че има нужда от силна европейска програма за презаселване, която да допълни националните програми – която да е подкрепяна от Европейския съюз, но разбира се, както и в много други случаи, тънкостите са в подробностите. А, трябва да се, определи, а, да се определят хората, които са с най- голяма потребност – презаселването се прилага за най-уязвимите групи хора и, и за да може те да се интегрират успешно, им е необходимо а, изключително добро посрещане, по-добро от а, е, това, с което разполагаме в момента. Благодаря много, благодаря, че поставяте отдарението е, и върху интеграцията. Благодаря на всички участници, давам думата на Мелин Бьорк и я моля да отговори на въпросите и да направи заключителни коментари във връзка с предложението на комисията. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички участници това изслушване, както каз... и на всички е, депутати, които са тук. Благодаря. А, действително, както казахте, господин председател, това е доста сложна тема. Трябва да се подобри е, дейността в областта, е, но е много важна и за това в Европейски парламент работим по нея активно. Последният оратор от Международната организация по миграция е, не случайно каза, че има широко съгласие по много от темите сред присъстващите експерти. И действително, видяхме различни гледни точки, но има е, съгласие по много от най-важните теми. Записах си много казаното днес. Най-важното е презаселването да не се превръща в инструмент за контрол на миграцията. Това се видя и в заключенията на съвета по помощта за развитие. Трябва да правим важни избори в Европейския съюз и тук е много важно да се направи правилният избор. Важно е, е презаселването да е основано на потребностите на отделният е, същ е, закрила и да се основава на солидарност. Това е елемент, който ние в парламента трябва да се опитаме да подобрим. По отношение на критериите за допустимост има известни проблеми. някои елементи могат да се изключат или пък да бъдат по-добре дефинирани. Спомняхте социалните критерии, вътрешно разселените лица. Също така е важно да има разграничение между процедурата по обединяване на семействата и презаселването, защото ако се слеят двата пътя, тогава е, ще е, намалят възможностите за презаселване. Що се отнася до критериите за изключване и по тях трябва да поговорим повече. Изглежда, че критериите за изключване са по... се отдалечават прекомерно от необходимостта да се вземе предвид от индивидуалните потребности на съответния човек и, и до каква степен той има нужда от тази международна закрила. И е, действително е проблем това, че ако една страна откаже, другите трябва да приемат това решение. Друг важен въпрос е, е интеграцията и действително той трябва да се включи в подробности. Е, тук имам съответните идеи и от вашите изказвания и допълнителни предложения ще събера. Един от е, въпросите, който беше повдиган нееднократно, е въпрос е, броя на хората. Аз и докладчите в Сянка, с които работя, бихме искали е, броят да се увеличи, но настоящото предложение изглежда няма да постигне това. Бихме искали това да е допълнение към останалите правни пътища и да се създаде съответната инфраструктура и финансова подкрепа. Разбира се, целта е да се направят нещата по-добре. Има положителни, положителен натрупан опит в много държави, включително много държави членки, като Швеция, и трябва да се основаваме на него. И накрая, заедно с всички участници в това изслушване и с колегите депутати, ще имам за цел да се създаде съответната институционална инфраструктура, която да е достатъчно ефективна, да се увеличава бройката, но да не се дублират дейности, за да може различните програми да а, растат заедно и паралелно. Няма да е лесно, но все пак имаме идеи как това да стане. Става дума за подготовката, на годишната среща на върха на ВКБО не за закрилата, така че ще се подготвим за тази среща. Благодаря на участниците в изслушването. Много ви благодаря, че дойдохте тук в Европейски парламент, за да а, предоставите своя експертен опит на а, е, депутатите. Ако има допълнителна информация, която бихте искали да споделите с нас, моля ви, свържете се с нас, е, с мен, с докладчиците в Сянка. Високо ценим вашия принос. Благодаря. Благодаря много, Малин. Благодаря и на участниците, и на депутатите, които а, присъстваха и участваха в това изслушване. Действително темата съвсем не е лесна. Не само по презасяването, но и по всички останали елементи, свързани с обежището. И ще продължим да работим активно по всички тези елементи. Благодаря ти, Малин, и ти пожелавам успех. Благодаря, колеги. Colleagues, thank you for um, coming to the hearing. We have got uh, one благодаря, е, колеги, че сте тук за изслушването. Сега имаме една последна точка от дневния ред. Е, благодаря за търпението. Последната четвърта точка е решението на Европейския съвет от 23 2 септември. Сега правната служба ще представи решението по двата обединени случая C1415 и C11615. Господин Кайола ще направи тази презентация. Заповядайте. The judgment of the third chamber благодаря. Решението на четвъртия състав на Европейския съд е свързано с две обединени дела от Европейския парламент, които търсят, искат да се анулират няколко решения на съвета по отношение на регистриране на данни за МПС и дактилоскопски данни. Това са решения, прияти от съвета за прилагане на решения по някои конкретни разпоредби по решение на съвета 2,8615 за трансгранично сътрудничество, особено за борба с тероризма и трансгранични престъпления. Решението от Прюн. Ако, както знаете, то бе е, прието преди взимането, влизането в сила е, на Лисабонския договор по така наречения трети стълб и е, вкарва разпоредбите на договор от Прум в е, правната рамка на ЕСА. Решението на Европейския съд е всъщност част от няколко дела, заведени от Европейския съвет против решения на съвета за изпълняващи мерки, прияти пак от съвета в рамките на бившия трети стълб. За да разберем ясно правния контекст на тези дела е необходимо да посочим, че парламента твърди, че член 9 от протокол 36 от преходните разпоредби, свързани с актове, приети на базата на европейски договор преди влизане в сила на Лисабонския договор, трябва да бъдат интерпретирани, че се задържат само субстантивните е, разпоредби, и разбира се някои конкретни последици на тези разпоредби, като например липсата на пряко въздействие. А, в позицията си срещу съвета парламента счита, че член 9 от протокол 36 няма сила да задържи всяка процедура за вземане на решение, която има трябва да бъде оставена в момента, защото тя е из... отречена или отхвърлена от Лисабонския договор. Но съда постанови, че влизането в сила на Лисабонския договор не изключва приемането на изпълнителни мерки за бивши действия по третия стълб стига процедурата да бъде отразена в процедура от съвета преди влизане в сила на Лисабонския договор. В такъв смисъл, за да поясним общия контекст. Контекст. Concerning more specifically now the cases at stake, Особено свързано с настоящите две дела, Европейския парламент има две твърдения в подкрепа на своята иск за анулиране първо е, избор на грешно правно основание за съответните решения на съвет. Втория иск е свързан с нарушаване на основно процедурно изискване, а именно като се има предвид, че първият иск на парламента е добре обоснован и се обръща срещу решение на съва, съда, съда постановява, че няма нужда да се решава по второто искане на парламента. По първото искане се постановява, че разпоредбата член 5 алинея 2 е законно, защото там се разпо, разписват правилата за приемане на мерки, които са по строги. Защото те предвиждат един, единодушие, а не квалифицирано мнозинство в съда. Що се отнася до е, процедурата, е, спрямо процедурата, при, е, прията в договора. Но Европейския парламент не е бил консултиран, така както се предлага по процедурата за изпъл... приемане на изпълнителни мерки по третия стълб. Трябва да бъде подчертано, че е, на първо изслушване съдът постанови, че разпоредби по третия стълб, които се прилагаха преди влизането в сила на Лисабонския договор, това е така една много конкретна е, ситуация, съда постанови, че Процедурата по член 25 алинея 2 от решението на Прум, съвета на, нарушава разпоредбите на третия стълб и незаконно приема успорваното решение, като иска единодушно гласуване в съвета без консултация с парламента. Съда анулира съответното решение, така както искаше Европейския парламент. Според позицията и на парламента, и на съвета, е, съдът решава да запази последицата на съответното решение, докато не влезе нов законодателен акт, който да ги замести. Той трябва да бъде прият от съвета в съответствие с съответните процедури за вземане на решение, т.е. след консултиране на Европейския парламент. Това е, е, е, резултат сходен на получения в предходни 6 дела пред съда, където е, съдът анулира няколко решения на съвета. Сега вече съм на ваше разположение да ви ми зададете въпроси, ако имате такива. Thank you very much, Mr. Uh, after that, I'm hoping um, a member will did you come in for that? You didn't. Има ли, има ли въпроси е, в залата? Госпожо Сипо, господин, е, госпожо Халтала, вие за тук ли сте тук? Господин Кайола, е, след толкова усилия очаквам, че поне хората, които ви слушаха по интернет, оценяват тези усилия. Аз определено ги оценявам. Благодаря много за вашето становище. And it's rewarded with a short 10 minutes break before coordinators. Thank you again. С което ни остава 10 минути почивка преди заседанието на координаторите. Благодаря. 10 минути преди заседанието с координаторите. Ако има посетители в залата, които не им се полага да присъстват на това заседание, имате възможност да напуснете. За заседанието се провежда при закрити врата.